Herr Präsident! Председателят. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Уважаеми дами и господа, ако обичате, заемете местата си. Ich erkläre die am 17. Juni. Обявявам прекъснатото заседание на 7, от 17 юли за възобновено. Искам да съобщя с прискърбие, че господин Пейсли е починал на възраст 88 години. 55 години той беше член на парламента, беше министър в Ирландия. Уважаеми дами и господа, искам и да ви кажа, че много колеги ми казаха че в момента се случват драматични неща на нашите граници. Пред, Либийска, пред Либийския бряг над 200 бежанци са се удавили. 36 от тях вероятно са спасени. 50 беженци са се удавили пред, пред Малта. Около 500 човека са закинали днес. Това го казвам, защото трябва да направим всичко възможно, уважаеми дами и господа, да не се случват повече такива хуманитарни катастрофи. Това просто не може да си го позволим. Дами и господа, казах ви миналата седмица и сега ще повторя, че утре преди гласуването ще има едно 360 градусово заснемане. Извинявайте, не утре, а в сряда преди гласуването ще бъдат заснети всички е членове на парламента на 360 градуса. Вие знаете,